грешка в записките си. Преди да гласуваме, имаме осма точка изменения, сертификати за защита на медицински продукти. И би трябвало докладчикът сега Луис де Грандес Паскуал да вземе думата. Благодаря, господин председател. По време на последното заседание на нашата комисия имах честа и удоволствието да представя този доклад, доклад в качеството ми на докладчик. Обхватът на доклада е ограничен. Сме постигнали е значителен. Казал го тогава, продължавам да го твърдя и сега. Този въпрос беше представен на вниманието на комисията на късен етап и Въпросът е доста сложен, поради което на Европейската комисия и е било сложно да представи, е било трудно да представи балансирано предложение с оглед на сложната тематика. Целта е производителите на генерични лекарства да имат възможност да се конкурират с производители в трети страни е, след изтичане на патентната защита. Между две групи, държ... две групи държави се обединиха. в полза на генеричните лекарства, тъй като тези лекарства се произвеждат при тях. Има други страни, които са за патентите, тъй като там новаторската дейност е по-силно застъпена. Разбира се, това може да е чисто съвпадение, но фирмите където са се установили в тези страни, са направили значителни инвестиции и в резултат на инвестициите са настъпили положителни промени, тъй като те са отпрели, тъй като те са успели да разработят активни съставки с положително въздействие върху здравето на човека. Моето желание е дебатът да не излиза извън необходимите рамки, т.е. да не навлизаме в дискусии от рода на това, че генеричните лекарства са от полза за бедните аз смятам, че генеричните лекарства са довели до значителни положителни резултати, тъй като цените спаднаха и хората имат улеснен достъп до лекарства. И нези, които в миналото не са имали възможност да си купят лекарства, сега благодарение на генеричните лекарства могат да си ги позволят. И така комисията искаше да промени регламента и целта е да се помогне на европейските производители да се конкурират успешно при условия на равнопоставеност с трети страни. В други страни при изтичане на патента защитата е много по-слаба и страни като Индия и Китай могат да се конкурират е, много по-лесно с Европейския съюз. Генеричните лекарства се произвеждат е, повече, в по-голяма степен в източните страни. Не казвам, че това е лошо или добро, но така или иначе е, и са създадени коалиции, които има опасност да създадат конфликти. Някои страни са изложени на нападки и моята цел е да разработим компромис. Надявам се да успея. В доклада положих всички усилия това да се случи. Комисията също отправя предложение в тази насока. Целта е да се подпомогнат производителите на генерични лекарства, но заедно с това не искаме да вредим на онези производители, които имат патенти. Нека да разгледаме измененията, които бяха внесени миналата седмица. Броят им е 361. В доклада има 22 точки в преамбюла. Промяната в сертификата не означава промяна в процедурата. Производителите трябва да имат изключителни права при производство на патентовани лекарства. Има гаранции за прозрачност и да не се отклоняват генерични лекарства на европейския пазар след изтичане на патента. Има три групи изменения. Надявам се да изслушам предложенията на всички ви и се надявам, че ще успеем да стигнем до балансирана позиция. позицията на съвета и комисията са доста твърди и това е разбираемо с оглед на реформата. В доклада си аз подкрепям позициите на съвета и комисията. Това не означава обаче, че няма да внеса изменения, които да са в услуга на производителите на генерични лекарства в по-голяма степен, отколкото това прави предложението на комисията. Виждам, че има споразумение за изключенията, които трябва да бъдат доведени до знанието на притежателя на патент. Това е необходимо, за да могат да получават, да имат достъп до информация и да разполагат с достатъчно данни и доказателства, за да могат да предприемат мерки, ако има нарушения. Следващият въпрос е свързан с приложното поле на предложението. Непосредственото приложение би въздействало върху онези, които имат патенти. Затова предлагаме е, предложението да влезе в сила след 3-4 години. По този начин ще гарантираме правна сигурност и ще се определи една дата за влизане в сила и достатъчно дълъг преходен период, така че да се защитят направените инвестиции и придобити права. Властите също така биха има ли достатъчно време да се адаптират към новите изисквания. Последният въпрос е свързан с така наречените тесни места. В случая става дума за запасяване. Тези, които са внесли изменения, всъщност излизат извън рамките на предложението на комисията. Едно е да произведеш и да складираш продукти и след това да се конкурираш успешно с трети страни при равнопоставеност. Съвсем различно е обаче да излезеш извън тези рамки. И това е въпрос, който ще трябва да обсъдим, защото производството и складирането биха довели до там, че генеричните лекарства ще могат да се конкурират на пазара на, в Европейския съюз. Аз не търся победа, тук не става дума за битка, но това е ключов момент. Разговарях с комисията, с съвета и обмислих възможности за постигане на компромис така че да имаме едновременно гаранции и да постигнем целите, на които производителите на генерични лекарства държат. Напълно основателно, както казах, тук има една трудност, свързана с правата на тези, които са инвестирали в нови в нови разработки и трябва да имат определен период от време, в който да могат да възстановят инвестициите си. Но комисията в своето предложение създава по-благоприятни условия за генеричните лекарства, т.е. производителите ще могат да ги складират и да ги продават. Това е реалността. Философията за предложението е да създадат благоприятни условия за генеричните лекарства. Ако обаче лишиш от онези, които имат законно право, от това законно право, след като са направили инвестиции, би било несправедливо да се излезе извън тези рамки. Така че, доведено до логичен край, ние ще стигнем до трудност. Знаем, че не ни остава много време и затова трябва да намерим компромис. Компромис, който да е полезен. Проблемът е, че В законодателния процес има три органа парламент, комисия и съвет и, и трите страни трябва да приемат бързо компромис. Разговарях с всички вносители на изменения. Ще. Аз анализирах формулировката на измененията. И както казах, ще се опитам да постигна компромис между онези, които искат да защитават правата на новаторите и онези, които искат нещо повече, така че тук действително има проблем. Както казва комисията, по нататъчното ерозиране на правата би довело до трудности. Да не говорим за проблемите свързани с интелектуалната собственост и търговията, плюс разбира се нашите ценности. В тези доклади се отчита, че освобождаването от изискванията за складиране, така че да можеш да продаваш бързо, е нещо, което трябва да се обмисли. Цени, възстановяване на цени, това са все важни въпроси. Приключвам, господин председател. Сертификата за допълнителна защита не би трябвало да се използва в ущърп на генеричните лекарства. Цената е много важно съображение. Анализирах измененията, ще разговарям с всички. Ще положа всички възможни усилия, за да постигна компромис. Компромис, благодарение на който европейския фармацевтичен сектор да спечели. Ще се опитам да постигна баланс между необходимостта, между привлекателността на Европа за инвестиции в фармацевтичния сектор и сигурността за производителите и да могат да се конкурират на глобалните пазари при равнопоставеност. Това е ситуацията. Това е общия знаменател на измененията. Всички биха искали генеричните лекарства да бъдат жизнеспособни. Това е и целта на всички, които внасят, са внесли изменения. Мисля обаче, че за нашите партньори ще им бъде трудно да ги приемат. Съвет и комисията също може би ще възразят. Ще опитвам се да се съобразя с мнението с мненията на всички. Опитам се да бъда честен, да имаме предвид, че всичко това, което правим, засяга интересите на широк кръг от хора и че всички страни имат а, интереси. Някои казват това е възможност, други казват имаме направени инвестиции в нашата страна и имаме пълно право да ги защитаваме. Ами това е моята позиция, господин председател. Няма да навлизам във всяко едно изменение в момента. Това беше моята обща позиция. Ще анализирам задълбочено измененията в непосредствен разговор с носителите и се надявам на заседание на докачците в Сянка да постигнем компромиси. Thank you very much, Mr. Zlotowski. Благодаря, господин Златовски. Благодаря, господин председател. Измененията, внесени от ЕКР, имат за цел да разширят обхвата на предложението на комисията и да включат възможността Е, и да се подобри достъпа до модерни генерични лекарства, не само достъпа на граждани от трети държави, но и на граждани на Европейския съюз. Този регламент трябва да ориентират не само към износа за Африка и, и Азия. Медицинските изделия с допълнителни сертификати за износ служат единствено за економически цели, а всъщност това трябва да бъде свързано и със сигурността на европейските потребители. Ние ще преговаряме, за да постигнем решение, което ще бъде добро както за европейците, така и за производителите на фармацевтични изделия. Надявам се, ние докладчиците в сянка да успеем да се споразумеем. Господин Волкна. Благодаря, господин председател. Аз ще се опитам да бъда кратък, за това ще мина на немски. Благодаря за подробното изложение от страна на докладчика. Моята цел също е да се споразумаем колкото можем по-бързо. Аз е, също така съм на мнение, че ако ние в правната комисия не успеем, можем да се допитаме до останалите колеги. Това, което чух от а, колегите, доста ме шокира този парламент с тази тема са се занимавали вече две комисии. Комисията по околна среда, която отговаря и за здравеопазването. Гласувахме за доклада с 48 гласа за, един глас въдържал се или против, не знам. Но успяхме да постигнем компромис, е, който подкрепиха 48 колеги и смятам, че този компромис е, е, много ясно показва че всеки един компромис е балансиран. Нашата основна цел е да насърчим и да стимулираме производството на генерични лекарства в Европа, което няма да стане с това предложение на комисията. Следователно, ние трябва да го подкрепим. Важен е въпроса с складирането. Без да решим този въпрос с складирането, тук в тази комисия аз няма да мога да подкрепя доклада. Комисията по околната среда и здравеопазването също трябва да се занимае е, е, с този въпрос. И ще бъде фатално, ако ние, Комисията по правни въпроси, пропилем нашия шанс. Складирането е от основно значение – така че трябва да се допитаме, ако се налага, до всички колеги. Четири са спорните точки в този доклад. Складирането, началото на прилагането, приложното поле или обхвата и информирането за началото на производството на генерични а, а, лекарства. По тези въпроси се надявам да успеем да намерим балансирано решение при а, задължението за информиране е важно да не се нарушава търговската и промишлената тайна. Надявам се да успеем да сближим позициите си. Не може обаче в крайна сметка а, да влушим положението на производителите на генерични лекарства. Очаквам с нетърпение срещата на докладчиците. Всяка мисля, че ще бъде много интересно. Не бива да забравяме, че другите две комисии а, са приели становище, прияти с голямо мнозинство. Така че нека да не отваряме вече решените въпроси. Благодаря. Госпожа Реда. Благодаря. Знам, че колегите искат да започват да гласуват, затова ще бъда пределно кратка, но се опасявам, че трябва да кажа няколко е, думи, защото ще пропусна срещата на докладчицата в сянка заради участие в триалог в сряда. Мисля, че не е тайна, че групата на зелените има сериозни съмнения относно полезността на системата за допъл... сертификатите за допълнителна е, защита, защото защото би могла да продължи действието на патентните дори за компании, които не са направили инвестиции в научно разводната дейност за създаването на тези лекарства. И ние смятаме, че продължението на комисията няма да успее да реши всички проблеми, свързани с достъпа до медицински изделия. Това предложение е стъпка в правилната посока, но аз смятам, че трябва да се занимава с всички въпроси, свързани а, с пускането, достъпа на пазара на генерични лекарства. Този сертификат за допълнителна защита и дерогацията от него трябва да може да се прилага и за вече съществуващи е, а, медицински изделия. Ние наистина смятаме, че има проблем с достъп а, е, до о, а, е, лекарства, но някъде в заключителните разпоредби, клаузата за преразглеждане, това би могло да а, се каже. А, благодаря. Благодаря комисията. Благодаря, че ни давате думата. Първо, както казах, приветствам доклада на докладчика, който според нас съдържа доста балансирани идеи Що се отнася до измененията, ние смятаме, че те съдържат доста полезни елементи, които ще ни помогнат да намерим добър компромис. Например, измененията, които се отнасят до нотификациите, две са ключовите неща за нас. Притежателя на сертификат за допълнителна защита трябва да разполага с информацията, която да му позволява да прецени, че няма нарушение на неговите права в Европа. От друга страна, за нас е важно да не се издава промишлена или търговска тайна. Ние също така смятаме, че е необходимо да има и прозрачност за това сме избрали информацията да се публикува, защото тя ще бъде достъпна за целия сектор. Прозрачността е най-добрата защита срещу нелоялни практики. Смятаме, че в предложението се съдържа добри елементи, по които можем да се споразумеем, но а, а, се изненадвам, а, когато чуя, че нашето предложение не е а, в интерес на нашите пациенти. Изключението за а, сертификата за износ не е предназначен само за трети държави. Той създава възможности за нашите производители бъде, защото не искаме те да останат в Европа и да имат добра позиция и Европа да ам, запази своето положение на хъп за фармацевтичната а, а, промишленост. Така че този сертификат за допълнителна защита трябва да даде допълнителни предимства за европейските пациенти, в смисъл такъв, че предприятията да не отидат да произвеждат в трети държави, а държава да останат и да произвеждат тук. А, когато фирмите останат в Европа, започват започна да произвеждат в Европа, те ще могат да реализират своите нови проекти в Европа. И те ще подобрят своята конкурентна позиция спрямо предприятия от трети държави. В този смисъл искам да подчертая, че това предложение подобрява достъпа на а, пациентите. Има клауза за преразглеждане, т.е. предвидили сме след известно време да видим как работят нещата и да ги подобрим. Ам... И смятаме, че предлагаме балансиран а, подход. Благодаря ви. И аз благодаря. Мисля, че можем да приключим дебата по тази осма точка от дневния ред и да продължим нататък с гласуването. Надявам се да сте поставили вашите карти за гласуване на правилното място. Започваме с проекто становище относно авторските права в един цифров пазар. Докладчика Аксел Фос. Едно гласуване за целият текст. Електронно, моля, гласувайте. That has been adopted, so congratulations. Становището е прието. Поздравление за господин Фос. проекто становище относно а, застраховката гражданска отговорност. изменение едно, отхвърля се. 16 за, против, въздържали се. Отхвърля се 17 за, против, въздържали се. Приема се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 24 за, против, въздържали се, приема се. 25 за, против, въздържали се, приема се. 26 за, против, въздържали се, отхвърля се. 27 за, против. Да проверим 27.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 Приема се. Поздравление за госпожа, госпожа Бержеро. Продължаваме с моя доклад относно трансграничните искове за реституция на произведение на изкуството. Against abstention. Първо изменение за против въздържали се приема се. Осмо за против въздържали се, приема се. Четвърто. Не, изменение 11 за, против, въздържали се, прието. 4 за, против, въздържали се, прието. 5 за, против, въздържали се, прието. 12 за, против, въздържали се, прието. 13 за, против, въздържали се, прието. 15 за, против, въздържали се, прието. 16 за, против, въздържали се, прието. 19 за, против, въздържали се, прието. 20 за, против, въздържали се, прието. Компромис първи за, против, въздържали се, прието. 22 за, против, въздържали се, прието. 25 за, против, въздържали се, отхвърля се. 26 за, против, въздържали се, прието. 27 за, против, Въздържали се. Отхвърля се. 28 за. Против. Въздържали се. Прието. 29 за. Против. Въздържали се. Прието. 30 за. Против. Въздържали се. Ще проверя. Мисля, че е прието но за всеки случай не всички вдигат ръка. Прието. 31. За. Против. Въздържали се. Прието. 32. За. Против. Въздържали се. Прието. 33. За. Против. Ще проверя. Отхвърлено е. 35 за. Против. Въздържали се. Прието. 36 за. Против. Въздържали се. Прието. 37 за. Против. Въздържали се. Прието. Втори компромис за. Против. Въздържали се. Прието. 41 за, против, въздържали се, прието. 42 за, против, въздържали се. Ако може да проверя. Прието. 43 за, против, въздържали се, прието. 44 за, против, Въздържали се? Нека да проверим. Отхвърлено е. 45 за, против, въздържали се, прието. 46 за, против, въздържали се, отхвърля се. 47 за, против, въздържали се, отхвърля се. 48 за, против. Ще проверя 49, може би е отхвърлено. Не, извинете, 48. Прието е. 49 за, против, въздържали се, прието. 14 за, против, въздържали се, прието. 50 за против въздържали се прието. Трети компромис за против въздържали се прието. 54 за против въздържали се отхвърля се. 55 за против въздържали се отхвърля се. 55 ще проверим. Е, Отхвърля се. Култ 12 за. Против. Въздържали се. Приема се. 56 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 57 за. Против. Въздържали се.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 От 5 за, против, въздържали се, приема се. 61 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 62 за, против, въздържали се, приема се. Култ 8 не, то е същото. Култ 4 за, против, въздържали се, приема се. 63 за. Не, това пада. 66. За. Против. Въздържали се. Приема се. 67. За, против, въздържали се. Приема се. 68 за, против, въздържали се. Отхвърля се.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 против, въздържали се, прието. Код 15 за, против, въздържали се, прието. 88 за, против, въздържали се, отхвърля се. 89 за, против, въздържали се, приема се. 90 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 91 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 92 за. Против. Въздържали се. Прието. 93 за. Против. 93 проверяваме. Прието. 94 за, против, въздържали се, отхвърля се. 95 за, против, въздържали се, прието. Код 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. 96 за, против, въздържали се, прието. 97 за, против, въздържали се, прието. 98 и култ 1 за, против, въздържали се, прието. 99 за, против, въздържали се, прието. 100 за, против, въздържали се, прието. 101 за, против, въздържали се, отхвърля се. 102 за, против, въздържали се, отхвърля се. 103 за, против, въздържали се, прието. Следващото пада. Гласуваме целия проекто доклад. И той е прият. Благодаря ви. И още един случай да бъда поздравен. Края. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Съда на Европейския съюз. Първо изменение за, против, въздържали се прието. Изменение второ за, против, въздържали се прието. Четвърто за. Против. Въздържали се. Прието. Пет за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 6 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 7 за. Против. Въздържали се. Прието. 8 за. Против. Въздържали се. Прието. Да проверим ли? Осмо изменение. Не съм видял. Ясно. Отхвърлено е. 9 за, против, въздържали се. Нека да проверим и девето. Нещо се обърках. Отхвърлено е. Десето за, против, въздържали се, отхвърлено. Това е добре. Единайсто. За, против, въздържали се, прието. 12 за, против, въздържали се, прието. 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. 14 за, против, въздържали се. Проверяваме 14-то изменение. Прието. И цялото проекто становище. Много добре. и ви благодаря. Сега ще гласуваме доклада на господин Коферат и връчване на съдебни и съдебни документи. Изменение 11 за против, въздържали се, приема се. 12,61 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. 14 за, против, въздържали се, приема се. 64 за, против, въздържали се, приема се. 65 за, против, проверка. 65-то изменение не беше ясно. Приема се. 67 за. Против. Въздържали се. Приема се. 66 за. Против. Въздържали се. Приема се. 68 за. Против. Въздържали се. Приема се. 15 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. 72. За. Против. Въздържали се. Приема се. 73 и 17. За. Против. Въздържали се. Приема се. 70... Компромис 4. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 4. За. Против. Въздържали се. Приема се.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 Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. 28 за, против, въздържали се, отхвърля се. 93 за, против, въздържали се, приема се. 94 за, против, въздържали се, приема се. 96 за, против, въздържали се, приема се.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 против, въздържали се, приема се. 103 за, против, въздържали се, приема се. 33 за, против, въздържали се, приема се. 104 за, против, въздържали се, приема се. 105 за, против, въздържали се, отхвърля се. 106 за,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 35 е отхвърлено. 113 за. 36 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Okay, my, my mistake. So first, first we verify... Председателя се извинява за грешката си. 36-то изменение имаше молба да направим електронна проверка. Така, гласувайте. Отхвърля се. Сега трябва да гласуваме 113-то изменение. Извинявайте. 113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 11 за, против, въздържали се, приема се. 67 за, против, въздържали се, приема се. 68 и 69 за, против, въздържали се, отхвърля се. 70 за, против, въздържали се, отхвърля се. 12 за, против, въздържали се, приема се. 71 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. 13 за, против, въздържали се, приема се. 14 за, против. Не съм сигурен да направим електронна проверка. Приема се. 74 за, против, въздържали се, отхвърля се. 75 за, против, въздържали се, отхвърля се. 73 за, против. Не съм сигурен да направим проверка. Adopted 15 in 15 за, против, въздържали се, приема се. 76 за, против, въздържали се, отхвърля се. 16 за, против, въздържали се, приема се. 17 за, против, въздържали се, приема се. 77 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. 79 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. 82 за, против, въздържали се, приема се. 83 за, против, въздържали се, отхвърля се. 84 за, против, въздържали се, приема се. 20 за, против, въздържали се, приема се. 22 за, против, въздържали се, отхвърля се. 23 за, против, въздържали се, приема се. 1 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 9 за, против, въздържали се, приема се. 29 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 10 за, против, въздържали се, приема се. 29 компромис, 10 за, против, въздържали се, приема се. 35 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5 за, против, въздържали се, приема се. 34. Моя грешка, казва председателя. 36. 36 за, против, въздържали се, приема се. 37 за, против, въздържали се, отхвърля се. 38 за, против, въздържали се, приема се. 39 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 11 за, против, въздържали се, приема се. Целият доклад електронно гласуване. Приема се. Поздравления на отсъстващия господин Радев. Сега проекто становище всеобхват на европейска и промишлена политика в областта на изкуствения интелект и роботиката. Един, едно гласуване в електронен вид. Моля гласувайте. Приема се. поздравления за госпожа Дълво. И сега преработкания текст. Електронно гласуване. Приема се. Поздравления за госпожа Герингер. Следващото заседание на комисията ще бъде в Брюксел на 23 януари. И извинявайте, най-важното съобщение. Искам да ви поканя най-сърдечно на на коледната вечеря на нашата комисия от 7 часа утре. Там ще мога да, да ви пожелая весела коледа.